Buenos días, colegas. Добър ден, колеги. Имаме много а, тежък дневен наред. Ще започнем с умена на мнение с, с на координаторите на място на Европейския, на Обединените нации в страните от източното партньорство и бих искал да пожелая добре дошла на госпожа Султано Углу, която е заместник е, а, генерален, генерален секретар на а, ПРООН и с нея са и координаторите на място в а, страните от а, Източна Европа, в е, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Беларус. Те са координатори на ООН на място и играят основна роля за координиране дейностите на Обединените нации, различните агенции на ООН те представляват ОНЕ, е, е, контролират е, дейностите, които се извършват там и, ко, и ко, координират работата с други организации. Бихме искали първо да знаем какво става в е, източна Украина, предвид събитията през последните дни и като как, докъде е и какво е състоянието на демокрацията, правовата държава е, в тази страна. За това бихме ви помолили да бъдете открити е, и да ни кажете наистина какво е положението, реалното положение в е, страната, има ли добра координация между ден дейностите на Европейския съюз и ООН, е, как, по какъв начин се извършват а, е, дейностите в а, е, а, рамките на доброто съседство и какво още трябва да се каже. Първо госпожа Султаноглу ще ни представи приоритетите на Обединените нации в а, региона, а след това нейните слова ще бъдат допълнени от координаторите на място, по страна, а след това ще, продъл... ще продължиме с дебат. Госпожа Султанова, имате 5 минути. Благодаря, господин председател, за уводните слова. Благодаря и за това, че ни поканихте да участваме в обмена на мнение с Европейският е, съюз, Европейския парламент и комисията АФЕТ. Бих искала да поздравя членовете на вашата комисия. За нас е голямо привилегия да се срещнем с вас и да поговорим за програмите за развитие в страните от източното партньорство, какви са предизвикателствата за бъдеще и какво е нашето сътрудничество. Господин председателят, представи е, моите колеги. Те са пет, а не шест, тъй като за съжаление колегата от Беларус не можа да дойде. Надявам се, че ще имаме едно много така плодотворна дискусия относно дейностите, които извършваме в този регион ние бяхме поканени от Кристиан Данилсън относно новите стратегически насоки, които Европейската комисия ще изработи в областта на партньорството на изток. Радваме се, че също така се обърнаха към нас, за да дадем и своето мнение по въпроса. В консултационния документ са записани приоритетите и стратегията на Европейския съюз, които също така са и тези на Обединените нации. Прозрачност, достъп до правосъдие, правова държава, борба срещу промените в климата, участие в управлението и други. Нека сега да спомена трите наши основни предизвикателства, по които си сътрудничихме с Европейския съюз. Първо, включващо и устойчиво раз, раз, развитие, с, като със, създават условия за продукт заетост и заетост за всички тъй като да, е, в, е, те в тези е, страни има големи проблеми предвид увеличаването на цените на някои суровини, особено след започването на конфликта с Русия. Целта е да се насърчава растежа и да се създаде, да създава заетост, като същевременно показваме на практика какви могат да бъдат конкретните положителни резултати от сътрудничеството с Европейския съюз и Обединените нации. Проект, проектите имат за цел да подпомагат осъществяването на социални, економически и други инициативи. Е, от нашите инициативи са се е, възползвали над 2 милиона и половина души от е, региона в Грузия. ПРООН и Европейският съюз предоставят услуги на малките економ... селски стопанства. В Молдава имаме съвместна програма за насърчаване употребата на биоенергия и е, биомасите с, за е, и това, това е една, един от най-добрите е, примери за е, насърчаване на енергийната ефективност от альтернативни източници на енергия. Имаме също така и други предизвикателства, свързани с геополитическото положение в страната. Им, знаете, че има така наречени замразени конфликти, които в Преднестровието, в Нагорни Тарабах. Целта е да подобриме условията за живот на обикновените граждани, като е, насърчаваме провеждането на инициативи, които се е, финансират от Европейският е, съюз и които всъщност на, на, на практика имат е, положителни резултати за ежедневието. В е, Армения работихме предимно с жените, бяха организирани курсове за подготовка на жените за участие в политическия живот, изборите и така нататък. Трето предизвикателство е, е свързано с тежкото наследство от тежката съветска бюрокрация и неефективност при управление. Необходимо е всички тези страни да изработят своя визия не само с евентуална цел да се присъединят някой ден към Европейския съюз, но да бъде да се знае какво бъдеще е, могат да имат тези страни, как те самите виждат е, своето бъдеще. Какво? Как е, можем да създадем и консолидираме прозрачни и силни институции в тези страни? Е, връзките между гражданите и институциите трябва да се е, основават на е, доверие, като институциите предоставят на гражданите необходимите услуги. В съвместните програми, които изпълняваме, спомагат за подобряване условията на живот на хората. Е, е, проектите на ПРООН е, са уникални по своят аспект. Също, същевременно създаваме а, условия хората наистина да си дават сметка с това, кое, какво ООН е, извършва на място за тях. Цел, целта е реформите да могат да се извършват колкото се може по-бързо и да се достигнат целите, които а, си поставят както тези страни, така и ОНЕ. Знаете, че целите на хилядолетието, програмата за целите на хилядолетието ще из, а, приключат а, тази година. Програмата ще приключи през септември тази година. Целта е в момента да се направи един анализ на постигнатото с цел определяне на новите предизвикателства. Благодаря ви за предизвикателство. Благодаря, госпожо Султаноглу. Сега ще дадем думата на координаторите а иначе ще ви помоля да предадете поздрави и благожелания за добро здраве на вашия колега. Е, времето е много кратко, зная, но наистина нямаме възможност за повече. Благодаря, е, господин председателю, за поканата на координаторите на ООН за обсъждане темата е, източно партньорство и работата в тази област. Майдан, революцията всъщност е поставя на преден план въпроса за човешките права, човешките, човешкото достоинство, борбата с корупцията. За да се осъществят обещанията на дадени на Майдан, правителството трябва да овладее хуманитарната криза с 600 хиляди бежанци, милион и 300 хиляди вътрешно разселени хора. Те трябва да да се върнат по местата си, да се осъществят системни реформи от правителството, да се създадат условия за стабилна и просперираща Украина в Европа. В, тази, в този контекст ООН е, е, засили особено своята роля. Ние го работим много в тясно сътрудничество с Европейския съюз и други партньори за постигане на бързи резултати. Хуманитарната помощ е, получава много сериозна подкрепа от ЕКОМ и приканвам ЕСА да продължи по този път. Въпросът за бързото възстановяване и реформи, според мен, въпросът е от решаващо значение. Да върнем хората на работа, да постигнем социално приобщаване. О, не, заедно с, с Европейския съюз и Световната банка поставяме милиард и половина на евро на разположение за решение като едновременно с това се е необходима реформа парламентарна, конституционна и за, върховна, и за правова държава. Е, ние осъществяваме една от най-успешните програми в Украина. Е, наближават при, вече третата е, третия етап, обхващаме 2500 общи общини, които учим как да изградат своите собствени приоритети в областта на администрацията, управлението, развитието и а дори екологията. Приканвам Европейския съюз да продължи да дава подкрепата си заедно с ООН, който предлага своите технически експерти и знания на ваше разположение. Благодаря. Благодаря за господин Рорка за това е толкова важна информация и за сбитото изложение. Сега госпожа Елсевадас. Уважаеми господин председателю, уважаеми членове на Европейския парламент и на комисията АФЕТ. Радвам се, че съм с вас и мога да споделя информация, вътрешна информация за Молдова, откъде, където работя. В Молдова динамиката е много интересна и е интересен пример за страна успешно постигнала подписване на споразумение за асоциирано членство и за свободна търговия, както и визови облегчения през юли миналата година. Но през последните месеци страната затъва в сериозна политическа и економическа криза, проистичаща от външни и вътрешни фактори на развитие. Геополитическата дестабилизация и конфликта в Украина, както и економическия спад в Русия, довели до а, е, значителни, значителен спад повсеместно, а, е, оказват своето отражение върху социално-економическото и положение в страната. Иначе страната е изправена пред редица предизвикателства като корупция, банкова криза, неподходящ бизнес климат, миграция, която се отразява на демографския състав на страната. Освен това, замразените конфликт в Приднестровието казват своя, играят своята роля и затрудняват самоопределението в страната. То това налага целенасочени усилия от страна на всички програми. А програмата за развитие на ООН играе подходяща роля по пътя, подпомагайки страната по пътя на нейното развитие към за близки връзки в, с Европейския съюз и широко развитие. Ние имаме дългосрочно партньорство с Европейския съюз с стратегическо значение. Ето някои от основните проекти, които са насочени към институционалните възможности, подкрепа на местното самоуправление, изграждане на доверие и подобряване качеството на живот на местните хора. Е, Имаме различни мерки в строителството, работим в областта на биоенергията и биомасата, което води до създаване на работни места, такива са намерени за 1200 души. Това подобрява общото економическо състояние, е, което се посреща изключително добре е, от местното население и повишава качеството на партньорства с Европейския съюз. Благодаря много, госпожа Герчева е, сега координатора за Грузия. Аз искам да насоча вниманието си в върху вза... взаимодействието между Европейския съюз в условията на природни бедствия. Знаете какво стана в Грузия през миналия уикенд и трагичните събития разкриват съществената роля на Европейския съюз и други партньори, разбира се, на ООН в подкрепа на устойчивото балансирано развитие в бързо променящите се държави от бившия Съветски съюз, от ОНД. Не говоря само за семействата на жертвите, но и като цяло е много важно да се прилага балансирана политика, по които работи програмата за развитие на ОНЕ. Това, разбира се, включва подобряване на инфраструктурата, включено пътната инфраструктура и други видове а, инфраструктури <clears throat> при съответни гаранции в условията на природни бедствия, а, което е, как да кажа, международна практика а, и се прилага. И ние полагаме усилия да потърсим е, по, да насърчим по-балансирано отношение е, от Русия в към развитието в тази част на света. Не сме удовлетворени от развитието в Грузия по този въпрос. Но за да постигнем успех в инфраструктурата, това предполага правителството да реагира отговорно в, цял, в цялостен мащаб. Събитията в Грузия отново ни напомнят, че природните бедствия и конфликтите могат за секунди да съсипят постигнатото по пътя на развитието, да променят цялото развитие. и ние трябва да играем по-съществена роля, включително чрез европейската политика на съседство, като насърчаваме системния подход към ограничаване на последствията от природни бедствия, но също така да поемем по-сериозна роля чрез Европейския съюз, ООН в овладяването на конфликти и изграждане на доверие. Председателят, благодаря господин Скот, господин Босето за Армения. Здравейте, уважаеми господин председател, уважаеми евродепутати. Радвам се, че мога да говоря за вас, пред вас днес за Армения. Тя е една държава от особено значение, кои, ко, е, която е особено важна предвид замразения конфликт и цялостното развитие економическо и демографско. Европейския съюз и ООН е, са важни партньори на Румъния, с която споделяме общи ценности. Ние Искам, ние работим много в Армения, ще отбележа само два момента. В, в, Липсата на равнопоставеност е една, един сериозен въпрос, който се отразява и на економическото развитие. ПРООН помага да, за изграждането на национална програма по този въпрос, но това не е достатъчно, така че ам, ние работим по проект за жените в демокрацията заедно с ЕСА и ПРООН. Е, така че е, за сега можем да отбележим, че подготвихме хиляда жени, които да могат да бъдат избирани и да работят в местната е, администрация. Това постигнем ли успех тук, ще имаме наистина сериозен резултат втория момент до е друго предизвикателство. Как да подобрим а, на, а, помогнем на Армения да подобри връзките си с останалата част от региона и света. От 2013 година работим по подобряване състоянието на ГКПП-то с Грузия, но а, общо три на брой, а, като което ще подаде възможност за подобряване на обмена, което е отважно за ам, арменската економика. Не говорим само за сигурност, говорим за економическо развитие. Е, сега не е момент. а, да се отегляме от, Арменика, а, от Армения, а чрез европейското партньорство трябва да приобщим Армения по-добре към нашето семейство за изграждане на едно по-добро общество. Председателят, благодаря господин Бусето и в накрая информация за Азербайджан. Уважаеми господин председател, в момента Азербайджан домакинства на първите европейски игри. Е, това е с, е, страна с добро развитие, но резкия спад на цените на петрола в последно време се отразяват зле на страната, както чухме, освен това от колегата, нека не забравяме и замразените старите конфликти между Армения и Азербайджан. Положени са много усилия за подобряване на състоянието на нещата. Една от сферите с добри резултати е предоставянето на публични услуги, най-вече на база на електронно управление, създаден нарочен център за социално обслужване и тук ПРООН работи много тясно с правителството, както и ЕС специално обръща внимание на качеството на услугите. Надявам се да остане така в бъдеще. Е, тук работим и с, за създаване на работни места на хора в по-неравностойно социално положение, хора с увреждания, жени и така нататък. Като специално предоставяме форми на обучение и подготовка е, основните ни приоритети за следващите пет години напълно отговарят на европейските приоритети, като например устойчиво и, устойчив и приобщаващ растеж и заетост, е, капацитет на институциите и в обществени услуги и борба с природни бедствия, специално в сферата на образованието. Е много важно да отчитаме тези приоритети. Имаме отлично сътрудничество с ЕС. Споменах някои от нашите програми. Едната е подход по отношение на климатичните промени на газда на екосистемите. Е, е, Азербайджан е, поставя тази тема много високо. Обръщаме внимание и работим с местните общини, местните форми на самоуправление. Друго, обществените услуги, има нарочен комитет, интересува се самия президент на републиката. Има и всеобхватна програма за изграждане на институциите имаме чудесна програма между Азербайджан, Европейския съюз, ПРОН и други организации за модернизация на страната. Така че мога да кажа, се похваля с отрично сътрудничество между ЕСА и ПРООН на база на националните приоритети. И още нещо, по което работим, не само количество на услугите, но и тяхното качество, особено за по-язвими обществени групи. С това ще приключа. Благодаря за вниманието и съм на ваше разположение за въпроси. Председателят, благодаря много. искам да изкажа благодарност на госпожа Султаногло, както за интересната информация, така и за придържането към регламента. Рядко виждаме такава дисциплина в тази комисия. А сега дискусия. Ще помоля членовете на нашата комисия да споменават към кого отправят въпроса си. Господин председател, най-напред бих искал да кажа, е, колко съм доволен от това, че на днешното заседание на комисията присъстват координаторите на ООН за 6 страни от източното партньорство. Шестия не можа да дойде. Много е важно да можем да уменяме мнения помежду си и с координаторите на ОНЕ. Както вече беше казано, можем да се опитаме да постигнем последователност на съвместните действия, просто защото целите ни са единни. Имам предвид най-вече благоденствието и стабилността. Мисля, че е необходимо да обърнем внимание на политическото функциониране на тези страни. Наскоро в парламента обсъждахме доклад. Става дума за страните от източното партньорство. И мисля, че трябва да подкрепяме проекти, чиято цел е борба срещу корупцията, подобряване на функционирането и прозрачността на институциите, е, гаранции за спазването на правовата държава, участието на гражданите в политическия живот и разбира се, насърчаване на спазването на човешките права. В е, този смисъл е, бих искал да разбера най-напред е, как стои въпросът в Азербайджан? Е, чухме координатора за тази страна. Е, той каза, че европейските игри са голям успех може би със спортен успех, но е, политически видяхме, че е, представителството на Европейския съюз с, е, с някои изключения, уви, румънският министр-председател беше там и аз говоря като румънски депутат в Европейския парламент, но е, е, от страна на останалите е, никой не определи тези игри като европейски. Дори турския президент е, каза в е, печата, защо е, крещавате европейски тези игри, при положение, че е, нито един е, високопоставен ръководител е, не присъстваше там. Отново възникна въпроса за човешките права в, по повод на игрите в Баку. Така че отново задавам въпрос за човешките права. Имам въпроси към госпожа Герчева, координатор за Молдова ако Приднестровието. Какви са затрудненията, които изпитвате в Приднестровието? Е, има ли някакви е, действия, е, предназначени специално за общността, която говори румънски в Приднестровието. Когато отидохме там като наблюдатели на изборите, се срещнахме с затруднения. Беше невъзможно да стигнем до тях, защото руската милиция не ни даде достъп. Като цяло искам да разбера какъв е, е дяла за Приднестровието от финансите спрямо останалата част на Молдова. Специално за Украина знам, че на времето имаше много проекти за Крим и за е, така наречените в момента сепаратистски райони. Имате ли проекти, които продължават да се изпълняват в тези райони? Е, какво е взаимоотношението между реформи и война. Вие самите говорите е, за необходимост от реформи. Е, хората в Крим точно реформи ли очакват? Това ли е проблема? Реформите или окупацията? Сепаратистите от своя страна какво очакват? Реформи ли очакват? Защото абсолютният приоритет е войната. Могат ли да се извършват реформи по време на война? Благодаря. Председателят, благодаря господин Преда. Господин Предкович има думата сега. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да поздравя господин Султаногло от името на Европейския парламент като нейн представител в ООН в държавите от източното партньорство мисля, че ООН се стреми към присъствие в е, е, целия свят и Европейски съюз ви оказва подкрепа. Имам една обща забележка към госпожа Салтоноглу. Може би това всъщност е въпрос. Е, е, е, какъв е общия бюджет на агенциите на ООН в страните от източното партньорство, за да разберем как проблемите, човешките права, хуманитарната система, социално приобщуване, програми за развитие на органите за местно самоуправление е, се финансират и какво би донесло по-близкото сътрудничество с Европейския съюз. Като хърватин аз оценявам високо ролята на ООН, защото организацията на ООН даде възможност да се е, върнат територии от моята страна към конституционалния ред преди 70 години, когато всъщност вие работите е в страни, когато не е гарантирана тяхната териториална цялост. Е, имам предвид, е, имам предвид това, е, изхождайки от доклада в Европейския парламент за източното партньорство. Всъщност в източна Словения за година и половина вие успяхте да получите политическа подкрепа от партньорите и да интегрирате окупирани преди това територии към моята страна. Това е най-хубавия пример, който може да се съществува. Дали ще се отнася за Украина, за Молдова или за Грузия, това е нещо, което можете да посочите като пример, да надградите и е, да окажете подкрепа от страна на международната общност в тези страни. Е, е, давам думата на господин Мамикинс. Ще говоря на собствения си език на латвийски. Имам въпрос. Е, като аз съм първия е, заместник-председател на делегацията за сътрудничество с Беларус в Европейския парламент. Вие знаете, че ние осъществихме посещение в Беларус. Е, бих искал да разбера според вас какви промени могат да се направят в Беларус предвид предстоящите президентски избори. Вие е, е, чувствате ли някаква атмосфера на демократизиране в страната? Е, предвид средствата за масово осведомяване или неправителствените организации. Има ли вятър на промяната в Беларус? Председателят, благодаря. В такъв случай аз ще задам въпрос като депутат от обеднената левица. Вие знаете, че нашите възгледи са различни. Може би нашия възглед специално не е мнозинство. Това, което обаче ни безпокои в Украина, са вътрешно разселените лица. Те са милиони. Според ООН, как може да им се помогне? и е, какво е участието на крайната десница. Е ли това препятствие за осъществяването на е, вашите действия? Давам думата на госпожа Локабилер. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на всички сказали се до сега. Имам е, въпрос е, към представителите на ООН и на Азербайджан във връзка с замразените конфликти. Вие казахте, че има проекти. Има ли трансгранични проекти? Работите ли съвместно? И е, въпрос към представителя е, за Грузия. Искам да. Е, от една страна е, има грузински сълскостопански производители по административната е, линия в е, Абхазия. Е, но от другата страна а, са други производители. Има ли проблеми във връзка с тази административна линия? Е, вие зададохте въпрос за човешките права. Госпожа Фрида зададе въпроса за Азербайджан. Искам да добавя. Вие казахте, че игрите са успешни. Може би са успешни, за да покажат правителството в много благоприятна светлина. Но всъщност те не са успешни, защото вътрешните анализи показват, че при тези права има повече нарушения на човешките права. Например, правила за отразяване на игрите от местните и чуждестранните журналисти. Освен това, те не са повод за освобождаване на политически затворници. Искам да разбера според вас доколко се подобрява спазването на човешките права в Азербайджан. Господин Кукан има думата. Благодаря, господин председател. От все сърце е, поздравявам с е, добре дошла госпожа Султаноглу. Гулу тя е, е координатор на ОНЕ за страните от източното партньорство. Според мен съвсем своевременно идвате тук, защото миналата седмица нашата комисия гласува доклад по преразглеждане на източното партньорство и аз съм смирен докладчик е, по тази тема. Възползвам се от вашето присъствие, за да задам въпрос по динамиката между Европейския съюз е, и представителство на ОНЕ на място. По-общ въпрос. Настоящето партньорство на, между ООН като основен донор и нашето източно партньорство. Много неща могат да бъдат подобрени. Освен това, как съчетаваме усилията си? има тема, която беше обсъждана много оживено при подготовката на доклада е въпроса за видимостта. Ние трябва да сме много по-активни, да е, подчертаваме нашите действия, е, за да разберат народите от тези страни е, какво прави Европейския съюз и колко по-полезен може да бъ... и колко полезен може да бъде за тях. Не всички бяха на това мнение, затова очаквам вашите коментари. Освен това, в Абхазия, Приднестровието, как да положим мерки за увеличение на доверието как да създадем разлика и как вашето представителство на място ще постигне по-добри резултати. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Камър. Благодаря, господин председател. Гос... Бих искал да знам как, какви последици има положението в Близкия изток за тези страни. Каква е връзката между развитието на тези страни и мирния процес в а, Близкия изток, господин Петърле? Благодаря, господин председател. Благодаря за работата ви в региона и за споделената информация. Радвам се, че ОНЕ и Европейския съюз си сътрудничат, защото е, подкрепяме едни и същи ценности. Виждам обаче още възмож... нови възможности за добавена стойност. В този регион ще бъдем и бъдеще конфронтирани с редица предизвикателства. Има много непредвидими събития, които могат да настъпят целта, една от целите е по-добро управление. Нуждаем се от наистина добро управление, без което реформите няма няма да постигнат успех. Ето какво ме интересува. Как можем да тласнем развитието в посока по-добро управление? Какво сочи вашия опит? Благодаря. За да отговорим на въпросите, пред, предлагам да започнем с координаторите на място, а след това да дадем думата на госпожа Салтаноглу, която да направи обобщение и която да каже и няколко думи за Беларус. Сега, господин Локър, имате думата. Благодаря. Имаше два въпроса към мене за Крим. Първо трябва да кажа, че Генералната асамблея на ООН, Общото събрание на ООН прие резолюция относно е, териториалната цялост на Украина и е, окупирането на територията. Е, Обедените нации не са добре дошли в, е, в, в е, Крим. Аз сега няма да навлизам в е, подробности, но като при, по принцип ние просто не упражняваме дейност в момента в тази част на континента, но както казах, имаме резолюция за териториалната цялност. Колкото до Донбас, там по принцип трябва да се прилагат договореностите от споразумението в Мински. По принцип тази територия трябва да се реинтегрира в Украина. Така че положението в тези два региона е твърде различно. Правителството в Украина трябва от, е, от една страна да се справи с е, хуманитарната криза и кризата с е, сигурност. Разбира се, това са едни огромни предизвикателства, но самото правителство и страната трябва да разреши тази тези проблеми. Те работят по тях, трудно са, но а, Президента Порошенко е поел ангажимента за разрешаването на тези проблеми. Има така една много широка и много широкомащабна вълна на солидарност вътре в страната и същевременно от международната общност. Един от огромните проблеми е разселването на а, гражданите е, и завръщането към едни нормални, над, е, над, нормален начин на живот, към едни нормални условия на живот. Европейския съюз работи със Световната банка и ООН е, за точно това устойчиво завръщане към нормални условия на живот. Но Така че е, много, много по-лесно е да се разреши е, пряко хуманитарната криза, отколкото да се установят едни е, устойчиви условия за живот. Коалицията в Украина е, е много уязвим, уязвима, много крехка. Министър-председателя и президента са поели ангажимента да работят заедно и ние ще подкрепяме всички условия. Благодаря за въпросите. Сега ще отговоря на въпросите за Молдова. Първо по е, Е, Прон е един от малките партньори, който има достъп до а, този територия. Ние работиме по два проекта, които се финансират от Европейския съюз. Проекта за биомасата и проект, проекта за а, създаване и възвръщане на доверието. Работиме с, хора, които са от двете страни на а, линията. Имаме достъп до всички се селища, където има необходимост да се намерим и да, да се намесим и работиме с, в много тясно сътрудничество с Европейският съюз. Необходимо е да продължиме усилията за по-голяма видимост на работата на нашите организации. Целта е да се, е, да бъдат е, информирани гражданите за е, нашите дейности, да разберат как, по, как, по какъв начин се променят и ще се променят техните условия на живот и как доближаването до Европейския съюз ще създаде условия за стабилност и по-добър е, живот. А, кол, колкото до функци, функциониращата демокрация и доброто управление, а, това е нещо, което не може да се наложи отвънка. Промяната трябва да дойде отвътре, но за това е необходимо едно а, устойчиво и здраво гражданско общество, без което не може да се постигнат а, тези цели. Благодаря. Следващият. Аз ще отговоря на три въпроса. Първо, за а, селските стопани, които живеят от едната страна на, на границата, техните селскостопански земи се е, намират от другата страна. Тук всъщност става дума за първо за свобода на придвижване, на достъп до образование, здравеопазване и така нататък. Според последния доклад на Висшия комисар по човешки права в Южна Осетия, продължава да има е, огромни проблеми и не е, осигуряване на достъп на гражданите от Южна Осетия до е, услугите, които могат да получат в, които би трябвало да могат да получат в Грузия. Сега, има, има ли успехи отбелязани в, примерно в областта на проектите свързани с развитието на доверието в институциите и така нататък. Вече от 5 години а, се а, изпълняват а, проекти в Южно Осетия, Сукуми. Е, имаме все по-тесни връзки с е, неправителствените организации, техното е, влияние се разширява и програмата, съвместната програма на ООН и Европейския съюз е може би единствената, която все още продължава да предоставя помощ и подкрепа на неправителствените е, организации. И колкото до доброто управление, третия въпрос, който ме беше отправен за Грузия, считам, че ролята на Европейския съюз за подкрепане на доброто управление е от а, е, огромно значение, особено в а, е, момента, в който страната се сблъсква с а, е, природни бедствия и наводнения. А, въпросът е да е, развитието е, да бъде е, устойчиво. Като цяло това трябва да, бъде, да продължава да бъде един от ключовите елементи в източното партньорство. сега по по въпросите свързани с замразените конфликти. Ние нямаме мандат да се намас, намесваме в Нагорни Карабах, така че е, нямаме не провеждаме дейности там, колкото до доброто управление. Това наистина е един въпрос от основно значение за Армения и заедно с Европейския съюз работиме по въпроси, свързани с борбата с корупцията и, както казах, най-вече с жените. Знаете, в Армения има проблем с демографията, има изтичане на млади хора, които на, напускат страната всяка година, поне 1% от населението напуска страната. Така че в най- най-скоро време ще започнем и изпълнението на една така наречена пряка програма по човешки права в сътрудничество с Европейският съюз в Армения. Благодаря ви. <clears throat> Благодаря. Наистина европейските игри е, привличат голямо внимание, но от ООН ние да биде, не присъстваме като участник, участници, ние сме по-скоро наблюдатели. Известно ни е, че това е, е събитие, което привлича особено внимание. Аз ще се спра на положителните аспекти включително факта, че и Армения участва. Такова сътрудничество е похвално. Е, що се отнася до други въпроси, свързани с човешките права и гражданското общество и медиите, ние от ООН работим много в активно е, с организации, които е, работят за човешките права права, както и периодичния е, преглед, който, програмата за периодичен преглед, който се прави по този въпрос. Е, също така е, само преди няколко седмица правителството присъства в Женева и ние с колегите участвахме в настояхме да бъдат включени и жени, да бъде застъпен въпроса за правата на жените, също и въпроси с правата на жените във връзка с насилието, упражнявано над жени, подпомагане, специални програми за семействата, жените и децата а след това за замразените конфликти ние нямаме мандат да работим по този въпрос, но е, е, имаме непреки резултати до толкова, доколкото работим за сближаването от една страна между Армения и Грузия и Азербайджан и Грузия. в този смисъл имаме принос е, за темата Израел. Аз не работя в тази геополитическа сфера, но зная, че не само Израел, но и еврейската общност в Азербайджан участва активно, работи за толерантност с групи евреи, с други мълцинства средства, така че е, искам да кажа, че те са добре приети в Азербайджан и участват активно в организирането на международни срещи, посветени на е, търпимостта към различни култури. За момента ще спра до тук, но ще кажа, че и с делегацията на, в, е, на ЕСА в Азербайджан също сътрудничим много тясно по тези въпроси да е, посрещнем е, и е, предизвикателствата. Благодаря ви. Надявам се, че не пресрочих трите минути. Председателят, благодаря много. Дали господин Ралфс иска да каже още нещо? Не настоявам, просто съм длъжен да попитам. Ако ли не, ще помоля госпожа Султановло отново да вземе думата.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 Благодаря, уважаеми евродепутати. Много насърчителни въпроси. Вие проявявате интерес към нашата дейност и съвместните ни усилия. Това е изключително радостно. Ще се опитам да се спра на някои по-общи въпроси. Несъмнено нашите представители от страни вече Надявам се, успяха да ви запознаят поне отчасти с работата и предизвикателствата, свързани с нея, но разбира се, винаги можете да се свържете с нас чрез нашия, нашето бюро в а, ам, Брюксел. Освен това, ПРООН присъства и е, в Международния е, индекс за прозрачност, така че възможности за контакти има много е, какво, на какво ставаме свидетели, мисля повечето от колегите ще се съгласят с това постепенно отваряне, по-голям интерес от страна на правителството да участват в това, което ние наричаме демократизация, добро управление, теми свързани с човешките права. Това е и разбиране, че човешките права не са част от външните отношения, нещо много повече. Това е диалог, който ние активно участваме, но трябва да кажа, че този диалог не започна просто хей така. Това е резултат от а, продължителна работа. В края на краищата говорим за процес. Не мога да кажа какво ще постигнем от днес до октомври или да поставим срок, но се усеща повея вятъра на промяната. По повод казаното за а, Армения и за Азербайджан за международния периодичен преглед на човешките права. Те имат своята роля. В, в Белорусия това беше, например, Международната конвенция за хората с увреждания. Там отбелязвахме успех. Е, в известен смисъл ние имаме план за действие по човешките права. Ние също така от доста време подкрепяме гражданското общество, пряко и не пряко. В много проекти на местно ниво, дори проекти е, хора, за хора с е, вирус, хив вирус, заболели с, заразени с хив вирус и така нататък. Това са все неща свързани с гражданското общество. Това е за за нас възможност да обменяме мнение и да поставим светлината на прожектора тези въпроси. Това е за момента. Не е много, но мисля, че се движим в вярна посока. За финансовата страна на въпроса. Регионът те в които работим с Западните Балкани, включително Албания, Кавказския регион и пете Централно-Азиатски република, плюс Турция и освен това имаме партньорство с, с САЩ и ЕСА и партньорство в Кипър. Ние работим по страни, не, нямаме постоянни ресурси, които са на разположение на тези региони и страни. Тоест, налагат ни се да търсим тесни партньорства с други. В региона Европейския съюз е един от най-крупните ни партньори и някои немногобройни двустранни споразумения поради цитираните съображения. Ни имаме и фонд за специални цели, да речем околна среда и така нататък, но все повече разчитаме на правителствата. Една от точките в нашата нова програма са е, национални ресурси, те да поемат отговорността за развитието. Так, за това работим все по-тясно с правителствата и, и настояваме да отделят бюджетни средства за набелязаните от нас цели и дейности. Като цяло финансовият пакет миналата година беше около 370 хиляди долара. От тази година очакваме около 400 е, хиляди долара, но голяма част от тях са по линия на партньорства. А ако говорим за разпределение, точно говорихме с колегата и една трета е за източното партньорство, но това е по-скоро моментната ситуация. Нямаме точно разпределение за управлението. Е, тук е, по повод въпросите за Белорусия е, го казвам, въпреки че и колегите отговориха. Искам да отбележа, че имаме и многогодишни програми в този случай. Не са всички страни, не винаги са всички страни, до случая случая са всички, с изключение на Украина и Молдова. Всички държави от източните съседства имат национални програми за периода 16-20 година и ние посочваме определени приоритети е, В говорим за устойчиво развитие, ето, социално приобщаване, енергетика, околна среда и добро управление. Това са програми, които дават възможност да прокарваме своите идеи. Е, тъй като Програмата за развитие след 2015 година е много актуална в момента. Ние провеждаме също проучвания в региона и имаме много добро участие, гражданско общество, форуми, академия, консултации онлайн и питаме хората какво искат за бъдеще. Отговор без оглед на страните е са три три неща в различна последователност, но топ три са заетост, е, качествено образование е, и отговорно управление. Това са нашите приоритети, включително по новата политика в нашата, по националните програми и ние ще се опитаме да постигнем тези цели. За партньорството ни с Европейския съюз, както вече казах, един от вие сте един от наистина главните ни партньори с дългосрочно партньорство глобално, не само в региона, за който говорим. Е, това, което прави впечатление от последните години е издигането на това партньорство до стратегическо партньорство, не само на ниво проекти, но партньорство, което търси отговор на въпроса какво да се направи в този контекст. Стратегически ангажимент означава на местно, национално ниво с, с поддържане на контакти с делегациите на ЕС и консултираме с тях относно национални програми или инструменти на ЕС за програмите. По същия начин работим и с нашото бюро в Бр- Брюксел. Осъзнаваме, че всяко партньорство с ЕСА трябва да допринася с нещо. Прекрасно разбираме, интереса на държавите членки от Европейския съюз за по-тясно сътрудничество с европейските институции. Това е понятно. Но едновременно с това ние е, изповядваме идеята, че нашия принос е много различно, е, както казах, не на последно място, поради неутралитета и глобалната позиция на ОНЕ. И ценностите, които отстоява Европейския съюз по отношение на мир и стабилност, човешки права, развитие са глобални ценности е, по отношение видимостта, съвсем честно, може би не сме работили чак толкова добре по отношение на тези изисквания на Европейския съюз, но сега ги разбираме много по-добре и Последните ни задачи и ангажименти ясно сочат, че ние наистина сме в състояние да покажем Европейския съюз по-ясно. И тук не говорим само за флагчета и банери, говорим за хора, за приноса на Европейския съюз към положителните промени, които хората отчитат в своя живот. Така че тази видимост трябва да бъде в ядрото на всичко, което правим. Хората трябва да разберат, че това, което получават е предоставено от партньорството с Европейския съюз и от вижданията на Европейския съюз. Мисля, че ще бъде много важно да проявим известно, да постигнем известно ускорение, известна гъвкавост. Е, разбира се, не бива да пренебрегваме основните нива. Най-отгоре е високото политическо ниво, на което се вземат решения. Но повечето време хората на място не виждат и не разбират това. Така че въпросът е как ние ще работим с тях, какви резултати ще отбележим. Това зависи от капацитета, с който разполагаме на място, на ниво програмиране и на ниво изпълнение. Ние можем да продължим заедно с вас да обединяваме усилия за по-добри резултати в името на хората. Така че благодаря много, че изслушахте толкова пространното ми обобщение. Председателят, благодаря. Ние сме много удовлетворени от качествената информация, която ни поднесохте и от, е, от това, което чухме от е, вас самата и от вашите експерти. Е, ако е, искате отново да ни посетите, ще бъдете добре дошли. Сега кратко обявявам кратка почивка до 10.30, когато ще продължим с следващата точка от дневния. no, no, no. Vamos a comenzar con el siguiente punto. Bueno, me comp... И така. За мен е удоволствие да пожелая с добре дошъл на нашето заседание господин Филип Дуст Блази, заместник генерален секретар на ОНЕ, относно финансирането на приоритетите на Европейския съюз и ООН. Той председателства е, и организация, която иска да постигне увеличение на финансирането е, за лекуване на болните от спин, от малария и туберкулоза в страните с ниски доходи. Както знаете, е, ние сме дълбоко удовлетворени от сътрудничеството с ОНЕ, което за нас е необходим партньор за всички световни въпроси. Това е място, където се обсъждат всички, всички и предизвикателства, с които ние трябва да е, се справим. Ние можахме да говорим с господин Бен Кимун, генерален секретар на ООН, както и с председателя на Генералната асамблея на ООН. Е, тяхната роля също е забележителна във връзка с основните предизвикателства, пред които сме изправени. Още повече, че някои от тях са свързани помежду си и с които трябва да се справяме едновременно. Сега ще се займем с предизвикателството на устойчивото развитие. Вие насърчавате един от основните проекти. Много е важно всички партньори да разберат, че устойчивото развитие и миграцията са пряко свързани помежду си правата на човека, борбата срещу тероризма и екстремизма се е, води е, по-успешно, ако има устойчиво развитие. Естествено, че това означава, че трябва да бъдем амбициозни и трябва да е, предоставим средства за дневния ни ред след 2015 година. Необходимо е увеличение на финансовите средства. Всички партньори трябва да бъдат по-отговорни. Вие сте тук, за да изложите общите приоритети на ООН и на Европейския съюз за е, бъдещото развитие. Давам ви думата за 10 минути, за да имаме време за обсъждане с депутатите от нашата комисия комисия. Благодаря, господин председател, е, дами и господа евродепутати. Най-напред бих искал да ви благодаря за отправената ми покана. За мен това е чест. Аз изпомням, е, че е, бях европейски депутат от 89 до 93 година. Още веднъж поздравявам всички евродепутати, защото изпитвам много голямо уважение към Европейския парламент. 10 минути е кратко време, но все пак е достатъчно. Ще говоря много много бързо. Аз съм дълбоко убеден, че темите, на които ще се спрем днес, е, е може би е, е, е темата от международно развитие в света на номер едно. Президента Лула, когато беше на власт в Бразилия, казваше, че нито в Иран, нито в Северна Корея е най-голямата ядрена опасност. Най-голямата ядрена опасност е глада глада по света и крайната бедност. Аз мисля, че когато наблюдаваме какво става в Средиземно море или в други морета, но най-вече в Средиземно море, защото това ни засяга най-отблизо, е, когато хиляди, които не могат да плуват, е, е, се качват на лодки, за да се опитат да стигнат до Гърция или до Италия, рискувайки живота си, за съжаление, за съжаление, аз съм длъжен да ви кажа, че е, много е, често съм дълбоко е, шокиран, когато чувам европейски политици да заявяват, че когато ние дойдем на власт, вече няма да има емиграция. Много е трудно да се заяви такова нещо, защото не виждам как можете да спрете хиляди, десетки хиляди, милиони, милиони. Идеалното може би е било да се предостави предоставят световни публични блага на тези народи. Е, кои са тези световни публични блага? Това е питейната вода, храната и естествено е, правото на основни лекарствени средства, на вакцини, на образование. Е, това са тези петте публични блага, за целия свят, за да може в последствие да се развиват частни економически програми. Но докато не са на лице тези пет публични световни блага, не може да се развие каквото и да било. Предвид тази обстановка има милиард и половина, които печелят повече от, милиони, от 1,25 долара на ден. Тоест, нямат достъп до тези световни публични дела. Тези лица, които са снабдени с е, е, този инструмент, е, все по-добре разбират какво богатство съществува само на няколко километра от тях. Всичко това създава една взривоопасна обстановка, както по отношение на миграцията, така и по отношение на всяка форма на екстремизъм, който се подхранва от подобно отчаяние. Това е първата ми забележка. Втората забележка е, че през това време страните донори, е, т.е. от Организацията за търговия и развитие, са страни, е, които преживяват тежка економическа и финансова криза. Моята страна, Франция, е само един пример за това. Все по-трудно се връзват бюджетите. Е, е, е крайните политически движения надигат глава. Много хора са недоволни и когато искаме да дадем повече на лица, които са на 4-5 хиляди километра, те отговарят и ние страдаме. Така че публичната помощ за развитието намалява в северноевропейските страни които все пак, все пак приветствам. Публичната помощ за развитието намалява. Така че виждате ефекта на ножицата. От една страна взрив на нуждите, борба срещу крайната бедност, борба срещу промените в климата. Двете теми са близко свързани, а от друга страна приходи, които спадат. Това налага да се реагира и реакцията е иновативно финансиране на развитието. Има пет економически дейности, е, които се възползват в много голяма степен от глобализацията. Е, това е масовия туризъм е, с въздушния транспорт, финансовите транзакции, е, с напредък в математически алгоритъм. Е, на, за десети от секундата се извършват хиляди такива операции. Е, интернет, искам да ви кажа, че през последните 20 или 10 години най-големите печалби са именно там, като дружествата плащат по-малко от 2% в данъчен рай, данък. На четвърто място е GSM-ите и на пето място петрола, природния газ и рудите. Е, и е, накрая ще посоча само два примера, господин председател. През 2006 година с президента Шурак, е, Лула, Лагос от и господин Бенги Мун, който тогава беше министр на външните работи на Южна Корея, ние имахме една идея. Един долар или едно евро – какво ще направим? Във Френския парламент имаше пространна дискусия. Много хора е, си си, си изплюха вътрешностите, за да кажат, че Франция иска да променя света и да получава целия свят. Но с много страни, като цяло 13 страни, можахме да вземем по едно евро от самолетен билет. Това е задължителен принос към солидарността. И така събрахме 2, милиона, 2 милиарда и 600 е, милиона за 6-7 години. Решихме да се борим е, е, за целта на хилядолетието 6 спин, малария и парадис. Така че 8 от 10 деца се лекуват. Не говорим 8 от 10, които са болни от спина, 8 от 10 се лекуват. Това са повече от 3 милиона, ОВИ, но все пак 8 от 10 деца, които е, боледуват от спин, се лекуват. Е, това е една абсолютно микроскопична идея за солидарност. Един евро, едно евро за, от е, самолетен билет. Финансирахме борба е, срещу детския паралич и 2 милиона и половина деца болни от туберкулоза. Това е нещо нищожно, но все пак един такъв микроскопичен принос може да доведе до промяна. Защо не се прочу това? Защото не сме на място, е, не сме на борсата, нямаме тениски, нямаме каскети, но ние финансираме лекари без граница, УНЦЕФ и основните фундации. Втори пример е това, което ще се създаде и ще се обсъжда наскоро, Unit Life, ние обединихме 6 държавни глави от Африка да дадат 10 стотинки на варел петрол или 20 стотинки на грам злато или 1 е, долар на, е, е ли, на, на 500 грама ураниум. Тоест, е, страните в Африка, които имат подземни богатства, които имат този шанс, ще е, внесат в солидарността юг-юг за борбата срещу недохранването. Недохранването е, засяга милиони деца по света с ужасни последици за мозъка и това обяснява състоянието на развитието за цял континент, като континента Африка. Това е което мога да ви кажа като встъпителни думи. Трябва да има воля от страна на държавните глави, на правителствените ръководители. Нищо по-добро няма от това те да настояват депутатите, да настояват обществеността, да настоява. И за това съм тук. Искам да ви благодаря още веднъж за отправената ми покана Е, има и е, друго иновативно финансиране, което трябва да създадем. Имам предвид микроскопичният данък върху финансовите е, транзакции 0,01. Никой няма да обедне, но ще се промени света. Благодаря за дебата. Аз сега давам думата на госпожа Рио Мари. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да израза радостта си, че виждам отново Филип Дустев гласи. Аз знам, че той от години е поел така по този път и когато той иска да направи нещо, може да го постигне. Това е. Не трябва да го забравяме, но в този свят много често говориме и казвам така помпозни слова, които не биват последвани от действия, но днес сме свидетели на нещо, което може да послужи за пример. Искам да започнем дебата от тук. Вярно е, нека не, не забравяме, че спина е от о, една болест, която е много разпространена в Африка, но Юнитет работи или предимно в Африка или а, ще имате дейности и в а, други континенти. А, нека не забравяме също така, раз, а, когато говориме за иммиграция, че е, имиграцията е тясно свързана с е, конфликтите в по света. Хората бягат от смъртта и когато а, е, човешки същества имат един, като единствена перспектива да бъдат убити и а, се опитват да стигнат до европейският континент, където имат евентуална възможност да оживеят и да помагат оттам финансово на своите семейства, те го правят. Но след като сме свидетели на а, огромни конфликти в Близкия изток, а, в Африка, а, не можем да не а, осъзнаеме, че е, иммиграцията ще бъде един проблем, който ще бъде все по-широкомащабен и широкомащабен. Така че е, трябва да е, тогава трябва да се запитаме какви действия можем да предприемем от дипломатическа гледна точка, като се опитаме да е, е, потушим конфликтите и економически, като помогнем за развитието на тези страни. Затова искам да ви да питам какво прави и какво смята да направи ЮНИТ ЕД, тъй като, нека не забравиме, всяка една по-богата страна автоматично привлича иммиграцията и това води до дестабилизиране господин председател, господин министър. Искам да си припомня времето, когато аз е, бях представител в е, нашето посолство в Париша. Вие бяхте министър на външните работи. Е, тогава знам, че е, вие, още тогава вие работихте за разработването на цялата тази стратегия за помощ на най-уязвимите. Радвам се, че големи суми са могли да бъдат събрани благодарение на инициативата, която вие започнахте да осъществявате преди 7-8 години. Интересувам се от партньорството, което развивате с големите институции и къде смятате, че може и да бъде ролята на Европейския съюз, за да бъде по-ясна, по-видима в а, а, международен план. Господин Пейон, господин заместник а, генерален секретар, вашия текст а, наистина е из, изключителен. А, знаеме, че борбата за таксата или данъка върху финансовите транзакции е борба, която водим от 20 години, на която много, много се присмиваха. Знаете, че беше много трудно този документ да бъде прият, но винаги, сме, винаги закъсняваме е, закъсняваме с е, 20 години. Е, и също времено сме свидетели на трудностите, с които се сблъсква администрацията, бавното развитие, бавно, бавния напредък, то и известно късогледство спрямо случващото се по света. Така че аз наистина приветствам вашите вашата дейност, около която наистина би трябвало да се, да се обединиме. Вие самия сте и лекар по професия и а, сте работили също така за а, борбата срещу маларията и други болести, но каква е, какво е мястото на образованието, на възпитанието за превъзмогване на тези проблеми. Първо и второ, в Европейския съюз има много дискусии относно насочеността на приходите от данъка над финансовите транзакции тъй като не всички държави участват в тази стратегия, има дисбаланс. Някои от тези, които участват като Испания и Франция, призовават за насочване на тези средства към дадени е, дадени цели, какви ще бъдат е, тези е, цели и при всички случаи по какъв начин ще, разреши, ще разшириме цялата тази дейност, тъй като до сега събраните средства са крайно недостатъчни. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за предприятите усилия и дейности за разрешаване на проблемите, които споменахте. Да, казахте, че се сблъскваме все повече и повече с увеличаване на иммиграцията, с недостатъчен достъп до здравеопазване, образование и така нататък но е, може би не говориме достатъчно за първопричините, конфликтите, войните. Войните, конфликтите се причиняват е, от е, от хората и ако сме свидетели на и, и, и но, но знаеме, че хората са онези, които причиняват, които подклаждат войните, така че трябва да работиме и да се бориме срещу това. Борбата е, срещу природните бедствия, за правата на човека, да, всичко това е отлично, но не е ли най-важно да осигуриме сигурност? Е, защо в вашия подход и защо във вашите е, думи не чух думата сигурност? Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Е, има, свидетели сме на а, събития, които в никакъв случай от които не можем да бъдем нито горди, нито доволни. За хора, които са нещастни, които са жертви на конфликти в страните по происход и виждат, че в съседни страни положението е много добро, те искат да отидат там. Но това на това на, практика, това на практика обаче може да се сравни с положението на пиратите. Пиратите виждаха, че е имало е, кораби, които пренасят е, стоки и, каза, и са казали, ми защо да не ги атакуваме и да им отнемеме тези стоки. Така че ние не можем да насърчаваме този вид а, е, поведение, ние не можем да насърчаваме експлуатирането на хората, а напротив, трябва да насърчаваме по-скоро добива на природни а, богатства и да помагаме на тези страни да се развият, а не да а, предоставяме средства на корумпираните правителства. Така че кажете какво може да бъде сътрудничеството на Европейския съюз и ООН в този смисъл, с тази цел. Е, Благодаря за това, че е, ни правите днес посещение. Е, и Искам да чуя нещо повече за данъка върху финансовите операции. 12 държави членки от ЕС вече са постигнали съгласие. Какви, кои други държави е, в световен мащаб подкрепят е, този е, въпрос? Говорим за консолидация в бюджетната сфера. Какви други идеи се обмислят и какви са основните въпроси във връзка с програмата 2015, която ще се обсъжда в ООН в Нью Йорк тази есен. Оптимист ли сте по въпроса? Благодаря, благодаря много за посещението. Благодаря е, за това, че я осъществявате тази толкова важна дейност, защото няма един, друга един рамка, няма такава широка възможност да се работи. Ние, италианците, смятаме, че това, което вършите е изключително важно. Имам два въпроса. Навярно сте наясно, че тези проблеми могат да бъдат овладени единствено ако насочим усилията си към причините, които ги пораждат. В противен случай историята няма да има край. Е, и оставаме с впечатлението, че понякога в ООН е дясната ръка не знае какво прави лявата съществува хуманитарна помощ, но в политически план не се постига много, а това е много важна тема. Получава се представата за куче, което си гони опашката, липсва пробивна сила. А що се отнася до помощта за развитие, и ситуацията в Африка. Прекрасно знаете и вие, че има много спорове на територията на страните, защото е, там една държава играе много сериозна роля. Китай имам предвид, те присъстват много активно в Африка и бих искал да зная как е, свързвате помощта за развитие в този контекст, е, защото помощта означава това да се влагат пари там, където има нужда, но резултата не винаги е желаният. Може би е време да се преосмислят някои моменти, така че ОНЕ наистина да постигнат това, което трябва да бъде нашата цел за Африка. Благодаря. Е, благодаря, господин председател. Господин заместник генерален секретар, на свой ред бих искал да ви благодаря е, за направеното изложение. То показва, че в момента пред нас има двойна задължителна цел. Първо, тя е морална, тя е нравствена. Ние е, не можем да си представим, че от една страна света забогатява все повече и обеднява все повече, така че целта е нравствена, но в момента това е и от наш собствен интерес. С други думи, миграционният натиск, както беше описан от някой до момента, е, е въпрос на политика, така че е, създаването на инструменти като иновативно финансиране може да обслужва от една страна нравствената цел, от друга страна собствените интереси на страните, като например страните членки на Европейския съюз. Имаме един единствен прост, може би наивен въпрос. Господин генерален секретар, вие сте запознат с правомощията на Европейския парламент. Знаете с какво се състоят те, знаете какви биха могли да бъдат. Но в момента те са такива, каквито са. Те са слаби. Съжалявам, те не могат да се отразят нито на Европейската комисия, нито на държавите членки. Не може да има публична политика, която преистича единствено от Европейския парламент. Но ви искате да изразите едно желание. Едно желание, изразено именно тук, то засяга само Европейския парламент. Е, по същество с какво може да ви помогне Европейския парламент, е, за да ви улесни да цъфнат тези нови финанси на много широка основа? Muchas gracias. La última pregunta la, la voy a... Благодаря. И последния въпрос ще си позволя да задам аз. Искам да посоча пример ако го сравним е, всичко, всички средства с е, язовир, колко е пълен той, е, доколко имаме средства и колко още ни трябват, за да постигнем целите си. Преди всичко благодаря на всички, които ми зададоха въпроси, защото е, всички въпроси бяха свързани с много важни моменти. Първо, трябва да сме наясно, че има е, три момента. Е, глобализация на економиката, която достига в момента е, своя връх, глобализацията на комуникациите, целият свят се промени от интернет и третата глобализация е солидарността. И тук нещата са непълни. Пър, първата глобализация бе постигната от търговците. Те са глобалисти. Няма никакво значение дали са от Франция или от Испания. Те действат в целия свят Телекомуникациите бяха също глобализирани от е, страна на търговците. За жало, солидарността очаква ход от политиците, но политиците мислят твърде локално. Твърде, е, и те те, политиците, твърдо е, мислят в хоризонта следващите избори. Две, три, четири години. А, това не дава възможност да обсъждаме големите теми. Така че трябва да решим, че ще прави политика за 15, 20, 30 години. Това е темата на деня. Глобализацията на ем, солидарността. днес научаваме от Reuters, че има 16% милионерите в света, които са несравнимо по-малко, отколкото броя на бедните. Госпожа Лемари постави въпроса, въпрос твърде важен, защото единството на, на работата в Африка, не само, но за всички страни, които са по-бедни, които са застрашени от сериозни заболявания, от спин и така нататък. Ние имаме програми, но като говорим за спит, от 98% от децата болни от спинца в Африка. А, дет, огромен брой от бременните жени са спинца в Африка. А, малария 80%. А, тук става дума, че трябва да се работи специално в областта на туберкулозата и на спина. Зададен бе въпрос, както и от други, друг евродепутат, въпрос Хаджи Горжи, госпожа Лемари, поставихте въпрос за това, че говорите за здраве, за образование, за глад, за, за вода, което отчасти се, проблем, които отчасти се дължат на ам, ам, войната. Но едно е сигурно, крайната бедност винаги е, е резултат от конфликт, от война, от насилие. Защото когато един народ е много беден, незабавно тръгват конфликти. Бедността ражда конфликти. Има пропорционална зависимост между крайната бедност и насилието често се говори, има смели хора, които казват, че за да се преборим с болестите, трябва да предоставим 10 милиарда, 15 милиарда но ако една жена, една двойка от бедна страна раждат деца. Важно е, е смъртността сред децата и те трябва да, да, да бъде намалена. Така че Доправи ли ви впечатление, колкото по-богата е една държава, толкова по-малко деца имат семействата. Така че ако повдигнете економическото ниво на страната, ще, на държавата, ще намали, намалее и бедността. Тук бе поставен и въпроса за образованието. В момента, в който имаме училище, в момента, когато се дадем на децата ценностите на образованието, ще се промени управлението, ще се промени познаването на другия, зачитането на другия, разбирането за културата. Е, е, така че тук е, говорим за взаимното зачитане. Да, имате право, госпожа Люмери и колегата ви. Да, войните са тези, които тръгват от там, от изключителната бедност. Господин Пенкович постави въпроса за връзката партньорството с Европейския съюз. Европейския съюз прави много в най-бедните страни, но не вдига шум около това, което е жалко. Няма достатъчно, бих казал, достатъчно гласност, достатъчно показност на тази, показване на тази политика от институциите и тъй като няма е, определено лице избе от Европейския съюз, е, което е жалко, защото Европейския съюз прави много и е, в Латинска Америка за борбата с изключителната бедност. Партньорството е очевидно и мисля, че е, трябва да помислим е, за е, връзката и работата между Европейския съюз и UNIAID, UNILIFE. В момента има 2 милиарда души, които не получават медицински грижи общо взето там положението е, показвате на човека лекарството и казвате, ето има, но не е за теб защото е, патентите защитават такива е, лекарства в продължение на 15-20 години, което води до измиране на милиони хора по света. Необходима е система за общност на патентите, която за първи път в историята ще даде възможност на по-бедните да получават същите лекарства, както бедните, 98% по-малко. Medicines Patent Pool се, група пул за медицински патенти, които, която дава възможност за равно медицинско обслужване. По този въпрос, господин Пенкович, мисля, че Европейския съюз трябва да се произнесе. Дали лекарството е като това сако? Дали е, ако мога да купя това лекарство, ако не го купя, ще го купя на, -друг, на друга. Не е толкова страшно. Но когато говорим за лекарства, мисля, че това е огромна грешка на човечеството. Вие виждате цената на последните лекарства против хепатит С страва дума за огромни цени, за да се спасят живот, живота на хората. Така, а това е огромен въпрос, който трябва да се посветим през следващите години. Да, има борси, има висши финансови интереси, но ние сме политици и трябва да бъдем над всичко това за въпроса за данъка върху финансовите операции. Това е тема на нашето поколение не цялото поколение може да реши, че 0,01% ще промени е, света е, и 0,01% на деривативи в целия свят, това са 400 милиарда долара. Е, това е господин председател. Как да, как да използваме това, за да пред, прекратим тези драми? Е, за при въвеждане на този, е, този данък след 20 години е, ще е, видим, че нещата са се променили. Всичко е възможно. Преди, преди 20 години едни ни казваха, че едно е невъзможно, сега казваме да, сега казва да, възможно. Възможно е за националните бюджети и същата администрация, същите финансови министри изведнъж намерят намира, че това е много хубаво, за да се запазят парите. Това е големия дебат в различни държави. Във Франция правителството прие 30% от ам, средствата събрани по линия на данъка върху финансовите транзакции. Исторически факт. Но министъра, отговорен за бюджета, реши, че това, че трябва да бъдат разхвърлени по друг начин. Но 30% от тези средства отиват за развитие в Испания, например, се взе решение, във Франция, Белгия и други европейски държави решиха да въведат такъв данък в рамките на сътрудничество между държавите. Въпросът е да решим как ще можем да притиснем финансовите министри да дават 30 до 40% от тези средства, 30 до 50% процента за е, развитие. Е, това би било интересна формулировка. Да стана въпрос за реакцията на други страни. В Тайланд се постави този въпрос. В Бразилия има такава данък, но средствата отиват единствено за здравеопазване. В Бразилия обаче, на, на национално ниво, да, да, в други държави отделят тези средства за развитие. Господин Мианман. 2010 е много особена година. 2017 година е много интересна година, защото пред Общото събрание на ОНЕ ние представихме целите за устойчиво развитие. И това е края на целите на хилядолетието и началото на устойчивите цели на хилядолетието. И очевидно трябва да се съглася с вас, че трябва да настояваме. Ако искаме да постигнем тези цели, ние трябва да направим необходимото за финансирането им. И накрая темата за образование. Е, мястото на образованието. Е, бе поставен въпроса, и това е наистина много важен въпрос, защо е трудно да е, предоставим финансиране за образованието, е толкова лесно за здравеопазването, защото е, като трябва да се грижим за 8, е, от на 10 души, от които страдат от пин, трябва да получат тези грижи. Очевидно това е по-важният въпрос. Господин Епидидеос, за, постави въпроса за доброто управление в развиващите се страни. Ще кажа отново, образованието. Ако и трябва да подготвим децата, господин е, е, във въпроса за лявата и дясната ръка. Е, но кой е О, не, това не е генералният секретар, е, това е организация на всички световни държави. И тук стигаме до съвета за сигурност. И понякога трябва да, да имаме предвид, че администрацията наистина постъпва този въпрос по този начин, но изпълнителният е, персонал следва решенията на политиците. За китайците, да, те дават пари в двустранен план. Европейския съюз не може да го прави за момента. Ние трябва да говорим много повече за средствата, които влагаме в най-бедните страни. И ще завърша с двата последни двете последни изказвания. Господин председателю, е, колко е, е, днес средствата за помощ преминаха от 140 на 136 милиарда долара. 50 милиарда за образование, което е нищо в световен мащаб, но това за момента е всичко. Второ, проблемите в климата 100 милиарда от Копенхаген. Е, предстои конференцията в Париж, а ни трябват още 2, 2 милиарда. Е, и накрая, какво е, бих могъл да си пожелая? Бих си пожелал европейците е, които представлявате и вие, евродепутатите, да вдигнете глас, е, да отправите призив към всички изпълнители, изпълнителни кадри, в света. След няколко дни предстои и конференцията в Париж. Предстои конференцията за устойчивите цели в Нью Йорк. Нека сторят необходимото, за да се избегне световна война през 21 век. Трябва да намерим а, подхода на солидарност към глобалната економика. Е, това е единственото решение, с което можем да преодолеем въпроса за бедността в света. Председателят, благодаря много е, виждам, че трябва да прилагаме по-добре хартата на ООН и това ще е добре за цялото човечество. Благодаря много. Сега предстои да преминем към следващата точка от дневния ред и аз ще отстъпя мястото си на колегата, който ще поеме председателството. Dear colleagues, let us continue our... Скъпи колеги, нека да продължиме нашата работа. Продължаваме с девета точка от дневния ред, което е представяне на резултатите от изследването на стратегията на Европейския съюз в областта на сигурността. Провеждаме това заседание съвместно с подкомисията по сигурност и отбрана. Давам думата на господин Ян Янтън. Веро... Вероятно сте получили самото изследване, което бе поръчано от Комисията и Европейския парламент и което бе извършено от Читам Смятам, че този дебат е много своевремен, тъй като след няколко дни върховния представител Фредерика Могерини ще е, представи на съвета документа за глобалните промени. Знаете, че първата стратегия бе представена през 2003 година, имаше пре разглеждане през 2008 година и сега има дебата относно концепцията за новата стратегия, което в дебата участват най-различни страни, включи, заинтересовани страни, включително и академичните страни, така че а, целта е да се набере необходимата информация и да се дадат необходимите настоки и по а, целите и по методологията, защото а, Заплахите за сигурността са много са променени през последните години. Свидетели сме и на хибридни заплахи, така че има много елементи, които трябва да бъдат взети предвид при изработването на следващата стратегия. Европейският парламент също може да допринесе много и е, на практика ние обсъждаме стратегията по сигурността в е, непрекъснато в е, най-различни компоненти на, на нашата работа. В изследването в доклада на Хелмар Брок се казва, че трябва да имаме наистина един много по-широк обхватен подход. И сега бих искал да дам думата на господин Кат, който ще каже няколко думи от името на подкомисията по сигурност и отбрана. Very warm welcome. Благодаря. Добре дошли от все сърце на членовете на под комисията по сигурност и отбрана. С интерес ще слушаме вашето мнение във връзка с сигурността в Европейския съюз. Когато Европейския съюз през декември 2013 година възложи на върховния представител да изработи доклад е, и тя ще го представи след няколко дни, никой не можеше да се представи е, колко много ще се промени света през следващите месеци. Аз е, няма отново да подчертавам кризите, които наблюдаваме около Европейския съюз и в света като цяло цяло, но аз мисля, че трябва да подчертаем, че това, което става и реакцията на тези събитията или просто отсъствието на подходяща реакция може да подрони световния ред като цяло. Ето защо е много важно да се мисли по този въпрос. Трябва да се мисли в институциите и ние с интерес очакваме доклада на върховния представител Могерини е, и настоящите кризи показват колко е важно да преценим възможностите за отбрана. Ние трябва да сме сигурни, че държавите членки са готови да се справят с всяка нова заплаха, която може да възникне. Е, Необходимо е нов възглед за европейската сигурност е, с е, високи стандарти и с вътрешна превенция. Ние отделяме голямо внимание на тези въпроси и на дискусията по тях. Новата стратегия за сигурността трябва първо и основно да предостави е, дългосрочен възглед за мястото на Европейския съюз в света, как иска да гарантира сигурността вътре в самия Европейски съюз и извън него. Ние трябва да преценим с какви инструменти разполагаме от управление на кризи, развитие на движението, политически диалог с определени страни, с ясен стратегически възглед е, защото е, не трябва е, само от време на време да се служим с тези инструменти, а да се стремим към възможно най-добър резултат. Очаквам вашите коментари. Сега давам думата на господин Антони, който е от Уелс, който в момента работи в Стокхолм и той ще е, говори 15 минути и ще засегне всички институции, които работят по този въпрос. Благодаря ви. Първо, благодаря ви за възможността да участвам в готвенето на това проучване. То беше много интересно е, за трите института, които са участвали в него. Благодаря ви за възможността, която ми предоставяте да ви запозная с резултатите днес. Сега няма да се опитвам да обобщя документа. Той е около 1000 е, страници. Няма да ми стигнат малко повече от 15 минути. Ще се спра само на основни положения в него когато започнахме, е, отговорът е, на въпроса беше дали има достатъчно оправдание е, за е, нова стратегия в областта на сигурността, защото това не се подразбираше от само себе си. Ако погледнете документите от 2003-2008 година, всички приложения, тези документи са много полезни, ние се ръководим от тях, но след размисъл стигнахме до заключението, е, че има убедителни доказателства за ново единомислие по новата роля на Европейския съюз в света и тя ще се отрази най-добре в нова стратегия по сигурност властта. Друга причина за това е, е, извън казаното до сега, е, че е, е, глобалната обстановка, в която се намира Европейския съюз, чувствително се е променила, особено от 2003 година насам. Виждаме какво става в близко съседство до Европейския съюз. Драматичен срив в системата на сигурността това не може да се изключи, дори можем изпреварващо да реагираме. Е, видовете кризи, предизвикателствата пред сигурността, които наблюдаваме, според нас не са нормални, е, защото винаги в определен момент има някакви кризи, но сега кризите засягат основни принципи, е, защото европейската сигурност се е основавала на тези принципи. Така че е, е съвсем, съвсем оправдано да възприемем нова гледна точка към тези проблеми. Самия Европейски съюз преминава през съществени промени, институционални промени, правни промени, разширение, допълнителни нови членове. Това е променило Европейския съюз сам по себе си. Факт е, че финансовата криза доведе до обсъждане дали или не сега е време да мислим да се окупаем в копи, дали да не намалим нашите амбиции, е, които се съдържат в е, предходни документи по външна дейност и стратегия за сигурността. Мисля, че всичко това е, оправдава нова дискусия. Съвсем накратко ще се спра на въпросите, е, които е, вече сме разработили в глава 2 на доклада. Е, тя е посветена на заплахите, доста дълга глава. Има прекалено много данни, на които да се спра в момента в подробности, но като цяло ние се спираме на заплахи от различно естество, преки заплахи, летални атаки, основни събития, които водят до загуба на човешки живот или разрушение на имущество вътре в Европейския съюз, заплаха срещу това, което можем да наречем начин на живот, обичаи. Това може да бъде съществена заплаха за социалната еднородност, заплаха за економиката, разбира се, за економически интереси, проникване на обществото от организираната престъпност, този вид заплахи – и третата група заплахи, заплахи срещу европейски интереси на други места. Някои от тях са преки, отвличане на европейски граждани, заплаха срещу външни инвестиции от европейски частен сектор и така нататък. Е, това подроба напредъка на Европейския съюз – това може да става или чрез конфликти, които разрушават инфраструктура, или напредък в областта, като например управление и върховенство на закона, но може да има и други фактори. И ясен скорошен пример. Еболата в Африка за много кратък период, но все пак това унищожи повече от десетилетие економически напредък в много от страните на района. И накрая заплаха срещу европейските цели. Европейския съюз винаги е бил защитник на системи, които се основават на правила, ефективен мултилатерализъм, много страни, спазване на правила чрез участие на много страни, е, но, това, е, но, но тези европейски принципи могат да бъдат поставени под заплаха е, и това е заплаха и за ползата, до която водят целия свят. Така че най, най-различни заплахи и по този начин трябва да видим какъв е баланса между промените. Извода от доклада е, че като преценим последните събития, първата група заплахи, които са преки заплахи срещу Европейския съюз – може би в момента трябва да им обърнем много по-голямо внимание, отколкото през предходни десетилетия. Частично това се основава на нашата преценка на конфликти след около десетилетия на положително развитие, намаляване на броя на конфликтите и на техния интензитет. Данните, които напоследък събрахме, показват, че през последните три години се е стигнало до срив срив в отрицателна тенденция, увеличава се броя на конфликтите, а съответно е, има много е, повече смъртност при всеки конфликт. Още може би е рано да се говори за тенденция, но е, три последователна обработка на данни показва, че не вървим в правилна посока. На второ място е, искането за допълнителни гаранции от страна на страните от Европейския съюз и близките им партньори във връзка с е, европейски ред на сигурността от друга страна нарастващо искане на мирни операции за опазване на гражданско население извън Европейския съюз, изключително в Африка. Е, данните, които сме публикували, показват, че през три последователни години има нарастване на търсенето на военни действия нарастващо търсене, като имаме предвид е, средства, с които разполагаме извън Европейския съюз и вътре в Европейския съюз. Така че е, баланса между различната заплаха показва е, че действително в момента трябва да говорим е, по въпроси свързани с твърдата сигурност, както ние се изразяваме. Заплахите, които посочваме, е, далеч не са е, е, изненадващи. Те са системни. Е, те е, е не са е, в очертанията, границата на определена страна, трябва да има е, партньорство вътрешно на публичния и частния сектор, вътрешна и външна сигурност. Това отива далеч отвъд възможностите на една единствена европейска страна, дори и най-големите от тях. Така че е, това е причината, поради която трябва да обсъдим въпроса на европейско ниво. Това е както оправдано, така и необходимо. И сега искам да се върна към последната глава, глава трета от доклада той също е доста дълга. Искам да привлека вниманието ви върху едно нещо. Това, което може да се нарече е, плода, е, който тегне близо до земята. Това, което смятаме, че може да се направи при сравнително ниска цена, без, същен, без същинска структурна и правна промяна в настоящата обстановка. Тоест, трябва да се работи, е, за да има по-голяма последователност в действията на Европейския съюз на практическо ниво. Да се обединят активите, с които разполагаме, е, когато е, има райони, които са засегнати от конфликти, съвместни инициативи, да сме сигурни, че има същински анализ на конфликтите, същински анализ на сигурността при действията на Европейския съюз във всяка страна, а не само страни, които са засегнати от конфликти или които са несигурни. Ето вижте Украина. Трябва да има и ясен конфликт, ясен анализ на конфликта, при положение, че страната дори не е във война. Трябва да преценим какво стана през 2011 и 2012 година. И сега, последната глава на доклада. Какво трябва да се направи по по-амбициозен начин? Ние смятаме, че е, е, трябва да мислим по самия процес – как да се развива стратегия по отношение на сигурността и какви да бъдат целите й. Ключовите цели, метода на работа е, са обяснени в последната глава. Обясняваме настоящата роля на Европейския съюз на обществеността, т.е. Е, дипломация спрямо обществеността, публична дипломация, но също така насоки за всички отговорни лица за европейски действия тези, които работят в определени институции, да разберат как допринасят за постигането на нещо по-голямо. Да имаме партньори по света, как да разберат как могат да сътрудничат с Европейския съюз от взаимна полза, за да се постигнат три от тези цели при по-широк и открит процес, който отчита гледната точка на държавите членки, на парламентите, на европейските институции и на обществеността като цяло. По този начин, може би, най-лесно ще се постигне единомислие в Европейския съюз. Има много голям контраст спрямо документа, разработен през 2003 година приобщаващ процес, който според нас ще доведе до най-добрите резултати. Може би трудно ще се управлява в много свита е, времева рамка, това е дейност, която е, според нас се завърта в цикъл от около едно десетилетие. Така че, за да може даден документ да бъде достатъчно траен и да въжи след години, необходимо е и е полезно е, да се посвети необходимото време, отколкото да налагаме изкуствени граници. 6 е, или месеца, по-добре да сме сигурни, че на 10 години се прави един документ, но да сме сигурни, че е направен както трябва. И накрая има различна гама от заплаха, е, през която е, с които трябва да се съобразява Европейски съюз. Но трябва да имаме предвид дългосрочната перспектива, но също така да се спрем и на непосредствените приоритети с днешна дата. Ние разбираме, че Европейския съюз ще поеме шокове от различен естество. Света се развива много бързо, много трудно предсказуемо. Ето защо е, при положение, че знаем, че ще има шокове, но не можем точно да кажем какви ще бъдат те, важна част от стратегията е да бъдем гъвкави, да наблегнем на нашата гъвкавост, особено в областта на сигурността, как да се адаптираме и да изпреварваме събитията и как да минимизираме тяхното отражение върху живота на гражданите на Европейския съюз. Е, третото, Третото в основния подход е, че Европейския съюз няма и не бива да се отегля от световните дела, но едновременно с това трябва да имаме реалистичен възглед за това е, къде можем е, да постигнем най-съществено конструктивно отражение. Какви действия да предприема Европейския съюз? Европейския съюз остава ключов партньор в световните дела, но не може да се стреми да разрешава всички конфликти по всяко време и навсякъде. Така че е, ние трябва да изолираме областите, където приноса на Европейския съюз може да бъде уникален. Нещо, което е, никой друг не може да направи. Един от, една от областите, която непременно трябва да се спрем според нас, е да разберем връзката между сигурността и развитието. Това е област, където Европейския съюз вече е играл е, водеща роля. При разбирането на зависимостта между сигурност и развитие. Той има експертно познание, което може да предостави в глобален план, за да може процесите да станат по-ефективни. Друг, нещо друго от ключово значение оценката на партньорствата е, нека да бъдем откровени, е, между авторите на доклада нямаше единодушие по тази точка. Трябва да работим чрез партньорства, но трябва да имаме ясен възглед е, по това какво разбираме под стратегически партньорства. Има случаи. Съединените щати, там нещата са очевидни. Ние сме толкова взаимно свързани помежду си, че дори не можем да наричаме това е, стратегическо партньорство. Е, това не е същинско стратегическо партньорство. Има други случаи, при които има е, нужда от стратегическо партньорство, близко сътрудничество с страна или партньор, но не е ясно какво е съществото на наличните стратегически партньорства. Дали това са страни, на които трябва да се спрем? Бих казал повечето от е, азиатските страни Китай, Индия, Южна Корея в каква степен те са стратегически партньори и какво означава това. Има страни, с които сме разработили стратегическо партньорство, може би не би трябвало да имаме в миналото, не би трябвало да имаме сега. Е, има примери, така че ясен възглед за това какво е стратегическо партньорство и какво точно означава това понятие. Следваща точка – предизвикателства в регионалната сигурност, от доклада става доста ясно, че въпреки, че Европейския съюз е, продължава е, да играе световна роля, но има предизвикателства от нашето непосредствено съседство. Ние трябва е, да не отлагаме да се занимаем с непосредствените ни съседи и предизвикателствата за сигурността. И накрая е, хоризонталните предизвикателства, така наречените трансверсални предизвикателства. За Европейския съюз е много важно да съхрани своя основен подход към откритост и ангажимент в световните дела. Това е от наш интерес, но това ни прави раними, защото положителните потоци, които искаме да насърчим от хора, идеи, финанси, стратегически блага, може да доведе и до ранимост, защото се създават пътеки, които могат да се използват от различни милиции от, за военни действия. Мисля, че това е много сложна тема. Не знам дали се разбира ясно в която и да било сфера. Как да разработим ефективен подход е, за тези хоризонтални предизвикателства? Е, защото е, по самото си естество Европейския съюз прави принос не само в изграждането на собствената сигурност, но и като се занимава с въпросите на световната сигурност. Това са темите, на които исках да се спра от доклада. Той е около хиляда е, страници. Може би ще ви доскоча, ако го четете. Затова се постарах да обобщя някои от точките в него. Благодаря, господин Антони. Разполагаме с 45 минути. Всички от тези, които искат да участват в дебата, моля, запишете си. Вече имаме 6-7 всъщност записани на списъка на изказващите се. Така че много ви моля не повече от 3 минути всеки, за да може господин Антони после да ви отговори. Госпожа Калиенет, имате дума. Благодаря. Благодаря за така подробното представене. Това е наистина една отлична основа за службата за външна дейност и комисар Могерини да е, изработят една нова стратегия за Европа. Бих искала да се спра на няколко точки. Първо, нашите съседи. считам, че не трябва да си затваряме очите пред основните проблеми и да отговорим на да си отговорим на въпроса какви са нашите отношения с нашите съседи. Ще премина на Латвис. Няколко от е, съседните страни са подписали споразуменията за партньорство и вече имат а, е, така задълбочени отношения с Европейския съюз, включително в економическата област. Но ние трябва да им предоставим възможност за по-широко за по-широк за по-широкомащабно сътрудничество и възможност на оперативна съвместимост. Имам, имам, но явно не сме готови за това, тъй като е, е, миналата седмица гласувахме резолюцията за е, Черноморския басейн и в е, глава 16, в точка 16 не искахме да, да приемеме а, и, така подстрекаването за с, с, сътрудничество в областта на сигурността между държавите от истичното партньорство. Колкото до Грузия, Възможно е а, трябва да, да не забравяме а, кандидатурата на Грузия за НАТО. А същевременно трябва да се опитаме да изработим списък на приоритетите на Европа Европейският съюз. Това няма да бъде много лесно, но трябва да го направиме. Е, Киберсигурността, ядрените централи и тероризма са важни задачи за Европейския съюз. Също така, как бихме могли да се пребориме срещу дезинформацията и измиването на мозъците на, европейски, на европейците. Следващият оратор. Господин Балчетис. Бих искал да ви благодаря за отличното представене. Нека да се спра на две, на два проблема. Вие не споменахте вътрешните предизвикателства, пред които сме изправени. Говориме за солидарността, която е наша обща ценност. Но виждате, когато гласуваме за, по разни доклади, е, не демонстрираме солидарност. Не споменахте и един друг проблем. Проблема за енергетиката. В миналата седмица в, Страт, в Страсбург ние всъщност отхвърлихме Европейската енергийна сигурност, отхвърлихи доклада на тази тема. В документа се съдържаха някои компоненти, които явно бяха неприемливи за някои страни, които имат економически интереси и държат на, да продължат сътрудничеството си с Русия. Но ясно е, че ние сме разединени и че не можем да бъдем солид, солидарни а, с всички държави членки и докато сме разединени няма да бъдем силен играч на международната сцена. Не смятате ли, че европейската а, стратегия за сигурност не трябва да включва тези елементи и да направи подробен анализ на състоянието на нещата тук. Нека не, нека не забравяме, че предстоят и избори с също, също, същевременно обаче е, има много проблеми, които не се радват на популярност, но които трябва да намерят някакво решение. Имаме и демографски проблеми, които също могат да се отразят на цялостната стратегия. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Благодаря, госп... а, господин Фанорден. Аз нямах възможност да ищ тази стратегия, но доколкото разбирам, вашата цел е да определите и очертаете ролята на Европейския съюз в, а, и на целия съюз в а, като всички са убедени около общи интереси. Да, има области, в които такива интереси могат да бъдат открити, но не могат, не можем да ги открием в цялостната стратегия. Вие споменахте НАТО, но не казахте нищо по какъв начин може НАТО да, а, така, да придобие допълнителна динамика. А, нека не забравяме, че националните прав... правителства са онези, които вземат решенията по външнополитическите въпроси. Има, разбира се, проблеми, които а, бихме могли да решиме заедно и да където да действаме заедно, но като цяло правителствата са, имат правомощия за, за решенията в областта на външна политика. Но какви инструменти бихме могли да използваме по-ефективни, например гражданските инструменти, така наречени, а, за да речеме за... Но до каква степен а, тези инструменти се използват а, целесообразно? Първото нещо, което ми идва на ума в случая е, е левреджния ефект, който Европейския съюз може да е, използва за влияние над палестинските власти за решаване на близкоисточният проблем и за намиране на решение на този проблем. Доколко политиката на, Европейския съюз всъщност не влушава нещата. Нека не забравяме, че последици на това са и е, растящата иммиграция и доколко политиката на Европейския съюз всъщност не засилва и е, не разгаря проблемите, отколкото да ги реши. Аз е, мислих, е, аз смятам, че най-важно Важното е да очертаеме основните заплати, за да можем да очертаем основните инструменти за отвръщане на тези заплати. И е, какви, какво мислите за средствата, които държавите членки разходват за национална сигурност и отбрана? Господин Радош, имате думата. Лепа, я благодаря. От, изказвам поздравления към нашия докладчик за доклада. Европейската стратегия за сигурност се нуждае насъщно от промяна и сме изправени пред нова стратегия. Въпросът е дали ще успеем да постигнем нова, добра нова стратегия. Разработването на подобна стратегия предполага да дефинираме на първо място ролята на Европейския съюз в НАТО, което пък означава ясно да очертаем отношенията си с САЩ. Съществуват множество важни документи, специално за отношенията ни с САЩ. Често говорим за европейски стълб в НАТО, който обаче не съществува. Там стълбът е един единствен и това е стълбът САЩ. Плюс 21 мини стълбове, сред които се нарежда и Европа. Още един въпрос или въпрос под тема, подлежаща на уточняване. Много се говори за това, че Европа трябва да допълва дейността на НАТО, но знаем, че европейските държави членки също са членове на НАТО, т.е те трябва сами себе си да допълват какво всъщност се крие за това понятие. И още нещо искам да попитам. Нашите отношения с САЩ и ролята ни в НАТО биха ли могли да бъдат дефинирани чрез нова стратегия? Госпожа, госпожа Лузик, благодаря много, господин председателю. Говорихте във връзка с сценарии на заплаха е, и тук споменахте организираната престъпност е, един много важен външно, вътрешно-политически аспект. Това е класическа задача на полицията, борбата с престъпността е, тук виждам едно преплитане теми от вътрешната и външната сигурност. А това може да доведе до, така да се каже, замазване на полицейски и военни операции. И тук може да се опрем в някои случаи на клаузите за солидарност. Моят въпрос Забелязвате ли вие една такава опасност от размиване функциите на полицията и армията и как третирате това в светлината на демокрацията? Имаме разделение на властите и така нататък въпроси много важни за поддържането на демокрацията като такава. И още един въпрос е, по повод е, съседството в и проучването се отправя призив, че Европейския съюз трябва да насочи вниманието си към съседите. Чуха се и гласове от колеги, че това е логична последица е, във връзка с ролята на Русия, като това подсказва по-сериозна милитаризация в нашето съседство. Е, доста общо е формулирано това, но искам да чуя как виждате вие последствията в военно-политически аспект. Конкретно, дали включването на воен, във военни структури в сферата на съседските отношения не е по-скоро проблем, отколкото решение и във връзка с разходите за въоръжение, за въоръжаване. Е, тук аз винаги използвам е, статистиките на Ситри, а тук е, е, виждам доста снижени разходи, а по данни на Сипри не се забелязват така в такъв спад. Да речем 2000-та година 270 милиарда евро, 2009 година 279 милиарда евро. Това не е сериозен спад. Какво е вашето тълкуване на тези числа? Е, Благодаря, госпожа господин Карвар. Благодаря, господин председател. Щеше ми се да имаме по-амбициозна политика. Това означава повече Европейски съюз. Избрахаме в парламент е, е, миналата година е, с под лозунга повече Европа, по-малко национална е, държави членки. А сега знаете как се развиват нещата в е, собствената ми роднина, им, родина, извинявайте, е, е, Великобритания. Можем ли да очакваме е, да, че идеята за сигурността може да добие глобален характер. Говорихте тук, говори се тук за различните стълбове на, в НАТО, САЩ или е, Европейския стълб. Според мен е, по точка 5 е, от устава на НАТО, е, членовете на НАТО могат да решават е, дали и в кои конфликти да се включат. Моят въпрос и моята тревога е, не трябва ли да потърсим стратегическа европейска политика в тази област, така че нещата да преминат повече от от национално на европейско ниво. Никелам. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е извънредно важно проучване, особено предвид факта, че мина доста време от последното такова проучване. Европа никога не е била толкова просперираща, сигурна и а, добре, това е от преди 12 години. Е, сега някои от системите са се пропукали, други наистина са разклатени и се нуждаем от стратегически поглед и стратегия. Въпросът е, че ние все още догонваме новите развития, което говори за липса на единство. Аз съм малко притеснен от предложения, представени от вас на страница 44, например. Как да, да реагираме на новата Русия? Е, тук се поставя въпроса за различните проблеми, които е, Русия поражда. Е, тя, крие опасност и се нуждаем от ново стратегическо виждане, което да застане срещу, да бъде изправено срещу стратегическото виждане на Русия. Доста теоретично звучи, но се питам как би изглеждало това на практика. Ако ние се, опит, ние се опитахме да реагираме с наша резолюция по този въпрос, но аз приветствам горещо идеята за партньорство. Нуждаем се обаче от по-ясно определение на понятието партньорство. И специално в раздела за кибер, кибер, кибертехнологиите е изключително убедителен. Нещата са много добре представени. Разбира се, бе поставен въпроса за подчертаване сътрудничеството с НАТО. Един въпрос, който буди известни притеснения у мен е честа посветена на темата Иран. Напълно съм съгласен, че само преговори е, се оказаха е, просто една промяна в играта и е, замразяване, се говореше за замразяване на развитието. Нищо подобно не се получи. Все още нещата са неясни. Как ще продължим, как ще гарантираме контрол. Благодаря. Е, следващия изказващ се. Първо, за стратегическото партньорство. Приветствам факта, че господин ни спомена този въпрос, защото след опита, не винаги положителен, с експанзионистичната политика на Путин ние трябва да преразгледаме този проблем проблем, според мен, много сериозен, защото говорейки за стратегическо партньорство, трябва да вложим своите идеи, своите ценности. Това не е теоретична категория. Това е нещо, което можем да постигнем, да изпълним с конкретни средства и цели. И аз мисля, че като говорим за стратегическо партньорство между Европейския съюз и страните. Ние трябва да отстояваме не само нашите ценности, но и нашите геополитически интереси. Като говорим за южна, южната част на Африка и субсахарската област, много е важно да е, определим отношението си към всички страни от този регион. Но е, по същия начин трябва да се отнасяме към държавите от Северна Африка, Централна Америка, Южна Америка и така нататък. Така, за това е за стратегическото партньорство. И второ, партньорството с САЩ. Разбира се, защото защото ние го приемаме за гарантирано, за сигурност, а не е така. Ние трябва да имаме собствена европейска стратегия за взаимодействие с САЩ като глобални играчи. Съгласен съм с колегите, които, които казаха, че НАТО има само е, е, една организация на един стълб, което е вярно, защото ако сега съседните страни на Русия, Румъния, Балтийските републики и другите, те е, искат военна помощ и те очакват това да стори САЩ, а не Великобритания, Франция или дори Европейския съюз. И това е стратегическо предизвикателство пред нас. Трябва да преосмислим тази нова ситуация в светлината на действията на Русия. Благодаря господин Зала, господин Юрек има думата, казва председателя. Благодаря, господин председателю. Благодаря за чудесната работа, която сте свършили. Представихте ни много добро изследване, съдържащо много ключови въпроси. Но първо нека кажа колко е важно Европейския съюз да подходи с чувство за отговорност към бъдещата стратегия за сигурност. Но основен елемент тук е солидарността, особено когато е застрашена териториалната цялост на държави членки. Европейския съюз трябва да прояви чувство за отговорност от нашите преки съседи, вместо да предприемаме военни или паравоенни инициативи далече от нашите граници ние трябва да насочим вниманието си към същностните ни задачи. Всеки месец, понеже войната в Украина все още бушува, нашата сигурност е все по-застрашена. Напрежението там продължава и колко по-голямо е напрежението, толкова по-ясно се вижда, че за жалост, през 21 век насилието отново се превръща в инструмент на външната политика. Така че трябва да осъзнаем ясно коя е най-голямата заплаха за нашия право ред. Ако се стигне до действия на Русия срещу страна членка на НАТО, ние трябва да реагираме. И тогава ще бъдем изправени пред избора. Война или Е, ще съсипем основата на нашата сигурност. НАТО има множество конфликти, териториални, религиозни, културни, но във всички тези случаи ние де и разчитаме на правителствата, които застрашават военния, световния мир и вреда в света. Нека не забравяме това. И още нещо, което е важно. Ако гледайки в бъдещето установим, че може да се стигне до ескалация в Украина, ние трябва да бъдем в състояние да дадем добре обмислен отговор – как можем да възстановим регионалния мир и сигурност там, защото това е мерилото за нашата външна политика, доколко сме в състояние да реагираме на такива ситуации. Ще повторя. Най-добрият отговор от наша страна би бил да се отворим към Грузия и да засилим отбранителната способност на Балтийските републики е, за НАТО. Е, повечето държави членки са и членове на НАТО. Това е един от първия важен стълб, но нека не забравяме кое е най-важното. Следващо изказване. Господин председател, Въпросът, който се зададе е, провали ли се европейската стратегия? Естествено, че да. Заради войните, заради войните на територията на Европа. Има такива, ясно е. Когато признахме Косово, когато приехме разширението на НАТО, ние тръгнахме по пътя не на студената война, а на топлата война с същинска опасност от конфликти. Много съм обезпокоен от това, което се съобщава. Съединените щати възнамеряват е, да разположат между 200 и 250 бронирани дивизии е, в прибалтийските държави, в Полша и в Румъния. Русия реагира. Русия отговори, че ще изпрати тактически ракети, е, които ще разположи в Санкт-Петербург. Това могат да бъдат ракети с ядрени глави. Е, така че ние заплашваме цялата архитектура, която изградихме и е, мира. Русия заяви, че ще разположи бойни самолети в Белорусия. Говори се за пропаганда. Аз съм баск. Знам и ние правим пропаганда, и други правят пропаганда. Какъв е проблемът обаче? Въпросът е, че е, в интернет много повече хора слушат какво казва Русия, отколкото гледат CNN. Всички знаем е, в какво се състоят войните от четвърто поколение – Съединените щати станаха причина за такива войни. Аз предпочитам Европейския съюз да бъде съюз на мира, трябва да е, тръгнем към политика на сигурност, която да се увенчае с успех, а не да завърши с неуспех. Председателя, благодаря. Давам думата на докладчика. Докладчика благодаря. Господин Кан, разбира се, разбира се, първо благодаря за доклада. Сега, първия въпрос заплахата от тероризма и приоритетите, е, свързани с тероризма, как да е, предотвратим тази заплаха. Според мен, е, намаление на заплахата чрез арести намалява ли заплахата от това? Какво можем да направим, за да не се разширява тази заплаха? Втория въпрос е свързан с, с дроновете, летателните апарати без пилоти. Ние знаем тяхната военна и гражданска употреба. Е, имената на собствениците свързана ли е с сигурността е, на въздухоплаването? Така че е, дали не трябва използването на дронове и особено дронове за военна цел да не се подчинява на правни правила и особено от международното право. Дали всъщност те не попадат в ръцете на играчи, които не са държави? какво да е, направим, за да не се използват те и да доведат е, до заплаха за човешки живот. Председателя, благодаря ви. Благодаря ви. Аз е, също искам да задам въпрос. Вие не говорихте достатъчно за бюджета и за финансирането, за сигурността, за външната политика. Ние знаем всичко за глобална Европа. През 2016 година има значително увеличение на плащанията. Е, как гледате ви на това, защото с това е свързано доверието към нашата външна политика? Благодаря ви, разполагате с 10 до 12 минути за отговор. Благодаря. Разбира се, че ще се опитам да отговоря на всеки въпрос по-отделно. Ще се опитам да отговоря на основната група от въпроси, доколкото ми е възможно. Може би започваме с е, въпроса е, призив за повече Европа или по-малко Европа в доклада. Доклада казва, че трябва да постигнем максимален ефект на това, което вече е направено. Не да разширяваме. Максимален ефект от направеното до сега да се посочат областите, където Европейския съюз е, е, е, може да претендира за реална добавена стойност. Това е, нищо повече. Ако се обърнем към въпроса за връзките с НАТО и всички е, въпроси, които се въртят около него, искам да се върна една крачка назад. Какво стана през изминалите две години или една година, пред очите ни кооперативния ред за, сигу... за сигурност, който искаме да изградим от края на студената война, е, прави крачка назад. Конвенции, институции е, отнемат месеци, за да се е, пристъпи от политически до същински конфликти в ключови страни на Европейския съюз. Можем да почертаем успехи на този ред, демилитаризиране на европейската сигурност на огромни нива спрямо студената война. Това сега се разглежда като грешка, като слабост. Така че ключовия въпрос е как е, да се върнем по пътя за изграждане на кооперативен ред за сигурността в Европейския съюз. Това е дългосрочна цел, няма да се постигне за 12 или 24 месеца. Необходимо обаче да се работи с Русия. Не може да се постигне това, ако Русия не е част от е, е, каквото и да било споразумение, до което да се стигне в край на краищата. Ще се върна на въпроса. В средносрочно, ако приемем този ред за сигурност е, чрез е, сътрудничество, ако не постигнем успех – Връщаме ли се назад? Добре, НАТО е, е ключова част от системата за сигурност за Европа. Това е рамка, в която координираме нашите военни действия на трансатлантическа основа. Това трябва да се извършва постоянно. Няма нищо, е, което е, е, да забранява на Европейския съюз да развива своя военен потенциал. Това, което се реши в Уелс във връзка с инвестициите, трябва да се прилага. Това е ясно. Това е, е решение взето от държавни правителствени ръководители и трябва да се изпълнява. Но това не е достатъчно. Какво ни е необходимо? Е, основна преоценка на трансатлантическите взаимоотношения. Особено като се има предвид военния аспект. Е, е, както казах, реда за сигурност чрез сътрудничество е, прави крачка назад, но има държави от Европейския съюз с членки на НАТО, има други, които искат да бъдат в партньорство, вървим напред. Искаме да изградим този ред, който искахме да изградим след края на, на студената война и се надяваме, че руските колеги ще се присъединят към нас. Стигаме до въпроса за съседството. Разбира се, че е много важно е, да се разгледа политиката спрямо съседните страни при настоящите условия. Вие казахте това, но не може е, да не се съобразяваме е, с преценката на въздействието върху връзките с Русия преценки какво може да направи Русия. Много е ясно, че Русия може да, да е, е говори е, неполезно и е, да се отразява върху прилагането на каквато и да било политика. Е, така че политиката спрямо съседните връзки е неразривно свързана с дискусиите с Русия. Според нас това не са две е, отделни дейности. Сега, Искам да се спра на разграничаването между това, което наричаме проблем по правоприлагане, проблеми за сигурността и политически и военни проблеми, които са в сърцето на сигурността. Аз мисля, че можем да посочим много примери за това как мисленето, че правоприлагането е, е въпрос само на политика, е, вече, е, вече не, не, може, не, не може да се прилага, то вече не е относимо. И е, киберсигурността е ясен пример за това. Ние всички е, е, знаем какъв е происхода на кибератаките. Така че без подобно партньорство, за да има какъвто и да било ефективен отговор, ще бъде много по-трудно. Ако се спрете на въпросите за една тъжна тенденция, за съжаление, в много държави членки – увеличението на, присъс... на, на престъпленията с употреба на оръжие. Намалява прага, при който се пристъпва към насилие и все повече се употребява оръжие. Когато говорим с полицайите, се разбира, че това е, създава е, тревога за сигурността в райони като Западните Балкани, е, но все повече се използват военни арсенали, военни оръжия за такива престъпления. Виждате как се работи с децата в интернет, как полулегални автоматични оръжия стават легални автоматични оръжия Виждате какво става около границите на Европейския съюз. Не трябва непременно да да, да, да, се, да паникираме, но виждаме конфликти в съседни страни и това може да навлезе и на наша територия. Могат да се е, разпространяват оръжия. На наша територия вижте какво става в Украина, в Близкия изток. Е, е, не бива е, да проявяваме прекалена паника, но не бива да бъдем и снисходителни. Връзката тероризъм, контратероризъм. Това, което е казано в доклада е, че в момента прякото отражение е, е сравнително малък. Разбира се, че има трагични събития в Париж, в Копенхаген, но от е, гледна точка на целия Европейски съюз те са управляеми. Е, опита от 2001 година предизвика шок и ни накара да реагираме. Е, но всъщност е, по този начин ние по-скоро си навредихме, отколкото си помогнахме. Така че заплахата за Европейски съюз е винаги трябва да имаме предвид. Не бива да бъдем снисходителни, но е, но, наблюдавайки миналото, не трябва отговора ни да бъде непосредствена реакция на шокиращо събитие, защото тя може да бъде по-скоро вредна, отколкото полезна. По въпроса за военните разходи, аз вече казах, поетите ангажименти трябва да се прилагат е, от всички съюзници на НАТО. Когато видим данните, които сме публикували, има пряка връзка между е, е промени в военните разходи и близостта до Русия. Това е съвършено ясно. Това не засяга само съюзниците на НАТО, дори и Украина страна с тежки економически проблеми драматично увеличи военните си разходи по очевидни причини. И така, ако погледнете общата тенденция в военните разходи, е, виждаме, че те са разумно стабилни. Аз съм съгласен с това. Е, има промени в отделни подрегиони, е, отделните страни на Европейския съюз е, реагират различно на своето усещане за заплахата. Моят личен възглед, и аз не приобщавам колегите към него, е проблемът не е на размера на сумата, която харчим или не харчим. Русия увеличи своите военни разходи, всяка година ги увеличава. Безспорно от 99 те вероятно от преди това – от 15 години, от година на година е, в е, реални стойности се увеличават военните разходи на Русия. През последните години е, в процент прямо БВП има много чувствително увеличение – така че в момента техните военни разходи на Русия през последните години са равни на военните разходи на Германия и на Франция. Те усъвременяват е, техните е, оръжия, е, стратегически или нестратегически, териториална отбрана, различни военни операции. Така че в относителни стойности не е въпрос, че ние харчим малко за отбрана. Ние харчим много за отбрана, но неразумно. Thank you very much, Mr. Anthony. Благодаря, господин Антони. Имате ли коментари? Бих искал да ви благодаря за това, че направихте анализ на изследването. Благодаря и на колегите от институтите в Лондон и Париж. Това е много ценен принос към нашата дискусия и на следващ, следващата седмица ние ще разговаряме с комисар Мугарини, който ще ни представи своя увод. Вярно е, че от 2003-2008 година, от тогава насам, така нещата се промениха и заплахите са различни. Благодаря, че направихте опит да дадете едни евентуални отговори на проблемите, с които ще се блъскаме за бъдеще. Ще приключ, приключваме с нашето а, заседание. Продължаваме работата с делегация.